ще, ще дам думата на госпожа Болс като председател на Комисията по економически въпроси. Благодаря. Искам само да обясня, че искаме отлагане на законодателната резолюция, за да продължим преговорите с съвета а, с един подсилен мандат, който ще дойде от тази пленарна сесия. Проведохме два дебата по този важен въпрос и е съвсем ясно, а, че не може едната страна да води преговори с себе си и да казва, не може да се правят компромиси. Това не е съвместно вземане на решение, това е неудовлетворително поведение. Много благодаря за подкрепата на колегите, защото така ще изпрати много ясно послание към съвета по тази тема. Благодаря. Господин Санчес Преседо. Си, президенте. Благодаря, господин председател. От името на Елиза Ферайра, и след като разговаряхме с докладчиците в Сянка и докладчика и след като чухме каква е позицията на председателския съвет, по силата на правило 47 параграф 2 призоваваме да има отлагане на гласуването по законодателната резолюция. Ние искахме да постигнем споразумение на първо четене с съвета. Ето защо призоваваме съвета да погледне внимателно резултата от този вод. Ние ще изразим и ясно своята позиция. Призоваваме съвета и да прочете внимателно писмото на председателя. Господин Шулц, отбелязвам си факта, че председателя на комисията и докладчика искат да се отложи гласуването по силата на съответния член от правилника за дейността. Стигаме, стигаме до изменение 1, гласуване блок. Тук има устно изменение. Госпожа Форт има думата. Колеги, имам две устни изменения. Първото е изключително кратко. Целта и на двете е да се гарантира че онова, което вече сме се договорили, ще се зачете и че принципите на банковия съюз ще бъдат зачетени. На първо място добавят се думите and non-participating след думите each participating. Целта тук е да се гарантира, че всяка страна ще има право на глас, когато участва в един процес на преобразуване. Ще представя второто изменение, след като гласуваме по първия ми текст. Чухте, колеги, устното изменение. Ако има възражение, ще трябва да станете. Трябва да има повече от 40 човека. Мисля, че станаха повече от 40 човека. Госпожо Форд, извинявам се, следващото ви предложение. Благодаря. Ще прочета това изменение достатъчно бързо, тъй като колегите вероятно ще се противопоставят. И така, всички задължения на Съюза във връзка с недоговорни задължения и разходи, свързани с изпълнение от страна на съвета и комисията на техните задачи по силата на член 16 от този регламент, не могат при никакви обстоятелства да са свързани с финансова отговорност за държавите членки, които не участват. Участващите държави членки трябва да създадат необходимите разпоредби, за да се гарантира, че неучастващите държави членки ще получат в пълна степен и достатъчно бързо и с лихва всички суми, които са платили като собствени средства, когато са плащали към бюджета на Съюза за целите на първия параграф. Искам да кажа ясно, че ние не пречим на създаването на този механизъм и не пречим Съюза да се развива допълнително. Председателя. И двете устни изменения се отхвърлят. И така стигаме до първоначалния текст на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? sehr. wir machen eine elektronische überprüfung. Добре, ще направим електронна проверка. За мен беше изключително ясно какъв е резултат. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 441 гласа за, 141 против, 17 въздържали се, приема се. Сега стигаме до предложението на комисията с измененията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до Предложението по силата на член 57.2 отлагане на крайния вод. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. darf zunächst herrn enrique iglesias generalsekretär господин Иглесиас, генерален секретар на Ибероамериканската асамблея е тук. Добре дошъл. Стигаме до гласуванията. предложение за резолюция, свързано с проекта на регламент на комисията относно страната или мястото на происход на прясно, охладено и замразено месо от свине, овце, козе, екози и домашни птици. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Резолюция относно схемата от общи тарифни преференции. За. Господин Каспари, процедурен въпрос. Äh, Господин председател, искам да попитам дали за това гласуване не трябваше да има квалифицирано мнозинство. Не, това се отнася до следващия вод. Schema allgemeiner Zollpräferenzen. Hier ist eine qualifizierte Mehrheit auf. Тарифните преференции, квалифицирано мнозинство за, против, Отхвърля се. Сертификатите за емисии, председателството взема предвид възражението на групата на Европа на свободата и демокрацията. Имаме и членовете от Комисията по околна среда. Същевременно знаете, че целта е да се определят емисиите до 2020 година като стартовата дата беше 2013 година, но ние отхвърляме препоръката. Yeah, please. Заповядайте. Господин председател, ще ви напомня член 174, параграф 4. От името на Европа на свободата и демокрацията предлагаме гласуването да бъде отложено за следващото пленарно заседание. Темата е много важна за европейската индустрия, защото ще доведе до по-високи енергийни цени и следователно безработица, както и спад на производството. С оглед на политическите ни убеждения, молим гласуването да бъде отложено. Необходимо е да обмислим своята позиция преди вземането на решение. Благодаря ви. Ние ще следваме правилника. Кой е за предложението? Никой. Кой е против? Никой. Кой е за отлагането? За отлагането, ако обичате, гласувайте. Добре. Сега по именно гласуване господин Сперони. Господин Сперони, не съм ви дал думата. Не съм ви дал думата, господин Сперони. Единствено попитах дали има някой против. Но гласуването приключи. Наmentliche Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме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 не, тук имаме устно изменение, поправя се председателят. Благодаря ви, господин председател. Вчера проведохме дебат. Ясно е какво се случва в Украина и ние трябва да заявим, че самия народ на Украина трябва да вземе решение за своето бъдеще. Никой не бива да му налага това решение. Затова искам първото изменение да се замени с следното, да се каже – Подчертава се, че единствено украинският народ може да реши каква да е геополитическата ориентация на страната и тук не бива да има намеса. Украинския народ трябва да реши към кого да се присъедини. Това трябва да се добави към параграф 19. След последното изречение – Това е устно изменение. Видяхме, че няма възражение. Добавяме го към изменение 1 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Второто изменение е отново по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 14, първоначалния текст на две части, кой е за първата част, за, против. Господин Будка, напомням ви правилника. Пите. Президент, колеги и колеги, Господин председател, уважаеми колеги, Не бива да забравяме автора на този текст. Да ви напомня, че второто изречение на 14 параграф не беше преведено правилно. Не става дума за въвеждане или предприемане на някакви мерки. Да, службите ми казват, че това вече е поправено. Кой е за първата част, Втор... Против. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме цялата резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това ситуацията в Сирия. Надявам се всеки да разполага със своя списък за гласуване. Ситуацията в Сирия имаме предложението на шесте групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията за Египет, обща резолюция, кой е за, Второ изменение против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 9. Първоначалният текст на две части. Първа част за, против, въздържали се. Нека направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се. Има объркване, нека направим електронна проверка. Първо изменение, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се цялата резолюция сега за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към срещата на върха Европейски съюз Русия. Първо, предложението на зелените за, против, въздържали се, отхвърля се. За общата резолюция на шесте групи Параграф 4, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 6. Първоначален текст. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Цялата резолюция за, против, въздържали се. Приема се. Така стигаме до резолюцията за доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 година. Имаме предложение за резолюция от Комисията по външни работи. 12-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 4. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Две части, девети параграф, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Am alle Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Десети параграф, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Пето изменение електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се 11-то изменение за, против, въздържали се, приема се 15-то за, против, въздържали се, приема се 6-то. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение е оттеглено. Оригиналният текст, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се, приема се. Електронна проверка по втора част на трето изменение. Моля гласувайте. Ама али абгестимт? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С е първоначален текст. Две части. Първа част за. Против въздържали се. Приема се втора част за, против. Отново проверка, моля гласувайте. Es ist sehr schwer, wenn ich hier vorne niemand von den Grünen sehe, der anzeigt, wie die Grünen. Трябва да кажа, че ми е много трудно, защото никой не показва как гласуват зелените. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 9 за, против Приема се. Сега цялата резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към резолюцията, която е... Господин Посълт иска процедурен въпрос. Благодаря. Трябва да кажа, че госпожа Бог, извинете, пак свърши изключително много работа за Босна и Херцеговина. Трябва да й благодарим за всички усилия през предходното десетилетие. Госпожо Пак, наистина. Заслужени аплодисменти. И така преминаваме към доклад за напредъка на бивша Югославска република Македония за 2013 година. Комисията по външни работи за Извинявайте, не зная какво се случва. Кой е за? Против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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Както и си мислих. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 50. Първоначален текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение е оттеглено. Първоначалната част започваме отново за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Второ, пето извинете за. Против, въздържали се, приема се. 6 за. Против, отхвърля се. 58, първоначален текст, първа част за. Против, въздържали се, Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Ще проверим. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Първоначален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се втора част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Амали штимц. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отваря се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така стигаме до доклад за напредъка на Черна гора за 2013 година. Отново предложение за резолюция от Комисията по външни работи. Кой е за? Едно, две, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. По първо изменение електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трето изменение за против отново електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 4, две части, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Електронно гласуване, моля, тъй като гласовете са поравно разпределени. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 6 за против, въздържали се, отхвърля се, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега цялата резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към следващата резолюция. Действие за премахване на гениталното усъкътяване на жените. Предложение за резолюция от страна на Комисията по правата на жените. Параграф 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Прембилна точка Д на две части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция по именно гласуване. Искате проверка по втората част, така ли? Добре, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега цялата резолюция. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Програмата на ЯДЕС 2 за действие за подпомагане на транспорта по вътрешни водни пътища. Предложение за резолюция на Комисията по транспорт. Параграф 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Номер едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Желая на всички приятно пътуване към дома. Добър апетит на онези, които няма да обясняват своя вод. Моля всички колеги да напуснат залата максимално бързо falls es nicht gelingt werde ich gerne einige kollegen auch namentlich auffordern. и сега преминаваме нататък към обясненията на ВОД. Първите обяснения ще бъдат онези, за които нямахме време вчера. Започваме с доклада на